програма за регистрирани пътници. Докладчикът е Йоан Енчо. Ще проведем този дебат заедно с точка 10, система за влизане и излизане за регистриране на данните относно влизането и излизането на граждани на трети страни. Докладчик е Рената Сомер. Предлагам най-напред да дам думата на двамата докладчици. Ще дадем думата и на представителите на Европейският надзорен орган за защита на личните данни. След това ще преминем към представителите а, на ЕДПС, господин Хейманс и работната група по член 29, господин Бен, които ще представят своите становища. Ще дам думата най-напред на господин Енчо и след това на госпожа Самър. Освен ако не предпочитате госпожо Сомер, вие да започнете първо. Благодаря. Не знаех, че говорите толкова добре немски, господин председател. Тогава ще представя своя работен документ. За регистрирани пътници, част от пакета Интелигентни граници. В рамките на 6 месеца гражданите от трети страни могат да останат в шенгенското пространство за 3 месеца. В, паспора си, в паспорта си получават печат в момента в който влязат и електронната система може да определи влизането и излизането от шенгенската зона. Това трябва да се промени. Защото все повече се облегчава визовия режим за трети страни. Какви проблеми иска да реши предложението? В момента печата в паспортите отнема доста време. Онези, които влизат в шенгенската зона, ще имат нужда от 10 печата за всяка от страните. Печатите лесно се фалшифицират, много е трудно да се следи влизането и излизането без значителни инвестиции в ресурси и време. Освен това, няма как да разберем кой, кой пресрочва определеното от е, визата време. Граждан, особено за гражданите, които нямат биометрични данни и които са унищожили документите си, за тях просто няма как е, да установим самоличността им. Държавите членки в е, Шенген изразяват критичен коментар относно липсата на обмен на информация. И в момента управлението на границите не е адаптирано към съществуващите технически възможности. Имаме нужда от съвременни средства за спазване на правилата. Увеличава се броят на влизащите в Европейския съюз, затова трябва да се автоматизират и упростят процедурите. Това е хубаво за пътуващите, но ни дава възможност и да следим незаконната иммиграция. Тази система ни дава едно възможно решение и ще ни позволи да разработим политиката за издаване на визи по по-надежден начин. Ще можем по-лесно да идентифицираме онези, които пресрочват определения срок за престой. Биометричните данни ще, съще, ще съществуват. Онези, които кандидатстват за виза, ще трябва да предоставят биометрични данни. Системата ни дава възможност да установим кой влиза и откъде, колко време е останал и кога си е тръгнал. И разбира се, да идентифицираме пресрочилите за, за всяко лице от трета страна ще бъде създадено индивидуално досие. Там ще влязат данни като име, номер на паспорт и номерът на визата. Унези, за които не се изисква виза и нямат пръстови отпечатъци в базата данни. За тях ще се създаде специално досие с 10 пръстови отпечатъци. Там ще се регистрира датата на влизане, датата датата на излизане, както и е, с разрешеният за пребиваване срок. Граничните органи ще използват технически средства, за да могат да проверяват самоличността на пътуващите и да проверят дали отговарят на изискванията за влизане в Шенгенската зона. Органите в държавите членки трябва да имат достъп до тези данни и да следят за спазването на изискванията за влизане в шенгенското пространство. Ще се забрани предоставянето на тази система на, на частни предприятия. с ясно определени изключения. Аз мисля, че системата е полезна и необходима, само ако и използваме потенциала й, за да направим визовата политика на Европейския съюз по-ефективна. Системата струва скъпо и трябва да се използва правилно. Спорен въпрос е използването на данните от органите за целите на наказателно преследване. Аз мисля, че това е един аспект, който е много полезен. Някои държави членки имат доста пространен опит в тази област. Трансграничната престъпност, особено тероризма и трафикът на наркотици, могат са области, в които може да се използват тази система. Ще, според предложението на комисията, използването на биометричните данни и възможността за наказателно-правните органи да използват тази система, ще даде възможност да се борбата срещу тероризма и организираната престъпност стане по-ефективна. Пръстовите отпечатъци са лесен начин за идентифициране на нарушителите. С тези два елемента системата може да функционира добре. Ако пръстовите отпечатъци и биометричните данни се е, използват, ще можем да предотвратим незаконната иммиграция, защото можем веднага да идентифицираме, да установим самоличността на тези, които влизат. В програмата за регистрирани пътници комисията настоява за система по член 20 система, която използва чип карта, с която да се прави сравнение с централната база данни. Това не е лошо, но е свързано с доста разходи и увеличаване на бюрокрацията, да не, забрави, да не забравяме възможността за фалшифициране може би е по-добре да се използват електронни паспорти, т.е. стандартизирани паспорти, които стават все по-използвани в цял свят. Аз не смятам, че е нужно да въвеждаме допълнителната карта, тъй като тя ще струва твърде скъпо. Освен това, пръстовите отпечатъци ще бъдат част от биометричните данни, които ще се съхраняват заедно с снимката на лицето. Мисля, че допълнителната карта би била ненадежна. Не е последно място заради а, допълнителните разходи. Съединените щати имат биометрична система и опитът е доста положителен и можем да се възползваме от него. Аз мисля, че би, би, не би било разумно в а, трудните времена, в които живеем, да се харчат пари за скъпоструващи програми, още повече, когато има съмнения относно тяхната резултат, резултатност. Благодаря за вниманието. Благодаря и аз. Ще ви представя този работен документ, който дава кратко резюме на предложението. Що се отнася до основните насоки за регистрираните пътници, то цели да улесни пътуването на лица от трети страни, които често пътуват до Европейския съюз и които а, са били проверявани предварително, преди да стигнат до границата. Ако въведем диференциация по отношение тях, това означава да подходим по различен начин към пътниците и очаква се увеличаване на пътникопотока и се очаква да има проблеми на външните граници на Европейския съюз. Автоматизацията е един от инструментите за облегчаване на натоварването. Гражданите на трети страни, които са поне на 12 години, могат да е, изпратят молба за достъп до системата системата за регистрация до единния център и, или гранично-пропускателен пункт. Те трябва да носят съответните документи и биометрични данни и да заплатят 20 евро такса. Системата за регистрация на пътници поставя на дневен ред един въпрос в работния документ се предвижда цяла поредица от е, дискусионни въпроси, например уместността на системата в нейния вид. Трябва да сме наясно дали наистина ни трябва такава система за регистрация на пътници и дали има альтернативи. През 2009 година парламентът по принцип подкрепи постановката за такава регистрационна система. А също трябва да кажа обаче, че е нужно да се помисли за това дали няма и альтернативни решения, които да осигурят по-ефективни проверки по границите можем да поставим под въпрос, например, увеличения брой на лица, преминаващи през границите. През изминалите три години няма значително увеличение на лицата, преминаващи през външните граници на ЕСЕ, така че това предложение се основава на абстрактното допускане, че ще има едно постоянно увеличение, а реалността доказва, че има само определени ГКП-та, които изпитват известни затруднения. Имаме 20 най-натоварени летища в Европейския съюз и трябва да си зададем въпроса, няма ли и друго решение, което да можем да приложим. гражданите на трети страни, както и граждани с Европейския съюз, трябва да могат да се възползват от правото си на свободно придвижване – и а, бихме могли да помислим за облегчаване на режима на преминаване на границите а, във връзка с а, правото на свободно движение, например случаите, когато а, се позоваваме на правото за м, обединяване на семействата. Улесняването и облегчаването на режима на преминаване – е свързано и с въпроса за автоматизацията на граничните проверки. Другия вариант е да се модифицира а, кодекса за Шенген и да се предвидят възможности за а, визи, които да позволяват множествено преминаване на границите – и регистрирани в системата за пътниците. Тъй като критериите са сходни с тези, които се използват в системата за регистрация на пътниците. Тези системи имат доста сходства, за да да изразим подкрепа за автоматизацията на граничния контрол чрез откриване на съответни гишета на най-натоварените летища, които се ползват от граждани на Европейския съюз и на някои други категории граждани то това трябва да бъде основавано на пътникопотока и също така времето за изчакване на опашка. Като имаме предвид економическото състояние на много от държавите членки, които застрашават дори основни обществени услуги, трябва да си зададем въпроса дали тази мярка наистина е уместна би трябвало да обърнем повече внимание на разчетите за финансовите разходи при прилагане на тази програма за интелигентни граници. Предложението на комисията споменава 585 милиона евро, които ще са необходими за програмата, но общите разходи на централно и национално равнище, според разчетите на комисията, възлизат на 712 милиона евро. Имаме една разлика от 125, 000, на 125 милиона евро. Тогава излиза, че 1 милиард и 350, 350 милиона ще са необходими за такава система за влизане и излизане през границите на Европейския съюз, а не 1 милиард и 100 милиона, както бе оповестено първоначално. Това е свързано с а, разходите за разработката и внедряването на системата. А това трябва да го положим и в контекста на бюджетните съкръщения в държавите членки. Това, че, че трябва да бъде заделен над 1 милиард евро, не бива да бъде пренебрегвано. Растящите разходи за системите за граничен контрол трябва също да бъдат взети предвид. Предвид броя на лица, които биха подали молби за включване в системата и плащането на таксата, трябва да се направят съответните разчети за, приход, за приходите. Налага се обаче много сериозно да се замислим за общия брой лица, които би, участват в момента в действащи системи в държавите, в които имаме натоварени летища или дали това е съпоставимо с а, предложеното от комисията 46 000 в Нидерландия, 23 в Германия, 700 хиляди в САЩ, например. Това са пътникопотоците. Комисията предлага програмата за регистриране и за влизане и излизане като цялостен пакет. Това налага наличие на оперативна система, за да може да се внедри автоматизираната система за граничен контрол – и по, по този начин няма да се налага да се подпечатват паспортите. Но тази система може да бъде внедрена без да има система за влизане и излизане с намесата на а, гранична полиция, на служител, който ще трябва да сверява самоличността и дали лицето има разрешение за прибиваване. Възоснова на работните документи, които са предложени, бих помолил а, депутатите да помислят за уместността на предложената система предвид моите аргументи. Очаквам да бъдат представени и други становища с оглед на това да а, можем да ги отразим в доклада. Благодаря. И сега продължаваме с представителя на Европейския орган за надзор защитата на данните. Благодаря господин председателю за възможността да се изкаже и да представя нашето становище както той е разработен на 18 юли. Господин Хостингс и господин Батарели, за съжаление, не могат да присъстват, поднасят своите извинения, така че ще трябва да се задоволите с мен. Сега ще се съсредоча върху системата за влизане и излизане, тъй като от наша гледна а, точка това е най-основният въпрос, що се отнася до защитата на данните и непрекосновеността на личния живот. И ще бъда кратък. Отбелязваме работния документ, е, който е подготвен от е, докладчиците. Има два основни въпроса, които са изключително е, важни, най-вече каква е нуждата от тази система и кои са основните характеристики на тези мащабни информационни системи. По наша преценка, хубаво би било парламента и тази комисия да използва едни двойни прагови стойности, когато се прави оценка на системата за влизане и излизане, първата прагова стойност се съдържа в член, член 7, а именно на прекосновеността на личния и семейния живот. Една система за влизане и излизане няма никакво съмнение, че представлява намеса в този личен а, живот и трябва съответно да е обоснована. Член 7 за нас е а, първата такава а, първото такова ограничение, което трябва да бъде взето предвид. На второ място, член 8 също е, съставлява важен елемент, именно правото на защита на личните данни. Личните данни се обработват, стига да бъдат удовлетворени някои важни е, съображения. И член 8 ще се прилага именно ако тези неотложни потребности са на лице. Тук стигаме до въпроса на госпожа Сомер, т.е. дали са удовлетворени съответните условия. Има тясна връзка, разбира се, между член 7 и член 8. Но, според нас, една система за влизане и излизане трябва да бъде подложена на този двоен тест. И възоснова на този двоен тест, на който тя трябва да бъде подложена, имаме сериозни съмни относно потребността от такава система. Основно нашия съвет към законодателя, към Европейския парламент е да се използва тази рамка за оценка като част от е, процеса на вземане на политически решения, в който не бихме искали да се намесвам. Системата за влизане и излизане е една явна система за намеса в е, личния живот на лицата. Това е свързано и с Стокхолмската програма. Новите системи трябва да бъдат разработвани само когато бъде установено, че действащите системи са незадоволителни. Откакто се появи Стокхолмската програма, обаче комисията а, подхожда доста внимателно към въвеждането на нови системи тъй като вече има мащабни информационни системи, които действат в държавите членки и работят за целите на граничния контрол. Още по-важно е да се каже, че най-важните системи, информационни системи за граничен контрол, в сегашния си вид не са внедрени изцяло и не са подлагани на оценка. Съвсем скоро бяха внедрени второ поколение такива информационни системи. И това е фона, на който трябва да подложим на оценка системата за влизане и излизане. Нека сега премина към оценката от необходимостта на такава система и разпоредбите на член 7. Ние не споделяме изцяло всички препоръки на докладчика. Имаме малко по-различна гледна точка и нека съм точна – дали имаме съвместимост с член 7 на хартата и каква е целта на ЕС. По наше мнение, основната цела е, цел е да се бори с просрочените пребивавания. И ние се питаме дали се оправдава съществуването на система. Ние смятаме, че ако Европейския съюз иска да предприеме важна стъпка срещу просрочване на престоя, трябва да разработи една последователна политика и дали ЕСЕ ще бъде а, един а, инструмент а, за тази цел. Обаче, тази система, според нас, се разработи разработва като една самостоятелна без а, а, връзка с европейската политика. Ние също разглеждаме целта на събирането на статистиката. Това е една отделна цел. И ние смятаме, че тя е допълнителна, неважна цел. Ние разбираме изцяло, че статистиката е нужна за правилното управление на границите, обаче не сме убедени, че в този момент статистиката изисква огромен масив от лични данни. Дали е, достатък, дали е нужно да се прави това? Така както е предложено. И на последно място, член 4 споменава допълнителни проверки. Ние, разбира сме, ние не сме срещу модернизирането на кпп тата КПП-тата и тяхното използване на по-модерни автоматизирани системи. Но сега, накрая, ще се спра на член 8 ние оценихме и съответствието с член 8 на хартата за защита на личните данни. С други думи, дали системата наистина е така важна, както твърди госпожа Сомас. Трябва наистина да се проведе едно пълно изследване, един пълен тест и да има и добър надзор. Споменах само няколко най-важни елементи. На първо място, според нас ще се изискват по-голямо конкретизиране на целите на предложената програма. Също така, тя не бива да разчита изцяло на правопри... правоприлагащите институции. Трябва да се изгради по един начин, така че да бъде а, е, полезна за ползвателите и за правоприлагащите институции. Член 8 на хартата също изисква процеса да бъде справедлив и това обаче не става така, както е обяснено. И самото предложение, ние не виждаме такова едно обяснение. А едно добро предложение трябва да го има. След три години ще се добавят и биометричните данни. Тогава ние ще сме по-критични, ще а, настояваме за избягване на всякакви неточности – и ограничаване до 2 до 4 пръстови отпечатъка на лице. А виждаме, че предложението е по-различно. Да се върна на програмата РТП за регистрирани а, пътници. От гледна точка на защитата на данните, без да се простирам към други съображения на докладчика, ние сме на становище, че това предложение не е толкова проблематично. Тази система ще улесни контрола на границите. Основната ни загриженост в нашето становище е, че тя трябва да бъде изцяло доброволна. Участието в програмата трябва да бъде предложено като без натиск, за да няма негативни последици и отказ от участие. Заключавам, са следното. Надзора, модела за надзор предвижда координиран надзор, такъв един модел, който ние сега предлагаме в Eurodax, SIS, VIS. Това е един модел, в който ние провеждаме надзор на ЕОЛИСа и с националните органи. Смятаме, че това е един мъдър избор, който изцяло се съвместява с разработването на цялата област на свобода, правосъдие и права. Ние също настояваме, даваме някои технически препоръки, предлагаме да ги огледате добре и особено онези, които съдържат един добър бизнес план за приемственост. Благодаря. Благодаря, господин Хеманс. Сега член 29, господин Бен. Първо, господин председателю, нека благодаря от името на работната група е, за възможността да представим и ние нашето становище. Аз ще се фокусирам върху системата влизане-излизане, която за нас е от най-голям интерес. Какво е нашето становище? В него ние Признаваме нуждата за интегрирано управление на границите. Признаваме, че профилактиката на незаконна миграция е изключително важна, но заключаваме като поставяме под въпрос ефективността на съществуващата система и казваме, че праговете на необходимост и пропорционалност не са а, изпълнени. Ще използвам времето, което ми е дадено, да обясня защо стигаме до това заключение. Комисията определя няколко причини за създаване на такава система. Сърцевината на нея Нейната сърцевина е, че на нея се гледа като на нещо полезно и нужно за борба срещу незаконната миграция и най-вече просрочените престои. Работната група намира, че мотивацията не е убедителна по три причини. Първата причина е, ние се запитваме, може ли такава система действително да проработи? И тук вече ние сме, е, имаме съмнение. Цялата система би била е, е, смислена, ако предположим, че всички КПП-та на всички е, държави е, ще има регистрация на подяниците им. А, нямаме някакъв подобен сценариум, т.е. такава система, в която се включва регистрирането на, на излизането най-вече. И в, доколкото знаем, в САЩ също не са могли да създадат такава система. И тук искам да напомня географското разпределение на Европа и голямата морска граница, която имаме, да помислим за всички автомобили, автомобили, фериботи и така нататък, които се движат между Европа и Северна Африка. Ако такава система може да бъде създадена, нека да видим и как ще се приложи. И ако това, че ако цифрите са неверни, ще има компрометиране на статистиката. И ако само приемем, че вие сте убедени, че отговора на първият ми въпрос е да и че такава система е възможно да бъде създаден, тогава следващият въпрос ще бъде може ли тази програма да се пребори с просрочените престои. престой. Програмата наистина ще разкрива такива просрочени престой, но тук има три принципа. Къде точно ще бъде този престой, това ще остане неизвестно. Второ, ами тези хора, които влизат, а после не излизат по законни причини. И третия и най-важен въпрос е откриването винаги може да бъде първа стъпка. А в, ние сме забелязали, че комисията в по-ранните си съобщения обяснява, че основният проблем е връщането. А тук и ако а, връщането а, е проблема и неговото прилагане, тази система едва ли ще помогне особено много. Това ме довежда до третият ни, третото ни възражение по принципа, именно какъв би бил приноса на програмата, на системата за идентифициране на просрочени а, престои и хората, които а, просрочват престоя си. Това би било на лице, ако се включи биометриката. Но аз тук ще ви помоля да а, видите как се създава а, ЕСЕ и това, което вече имаме на лице а, във връзка с СИС и ВИС, които включват а, биометрика. Така че, като последствие, ЕС ще помогне само за идентифицирането а, на онези хора от онези страни, където, с които има а, режим, безвизов режим. Той ще бъде и няма да е важна на онези страни, а, които, при, а, които се държат по-голям миграционен риск. Това са основните причини, поради които ние изпитваме съмнение дали системата влизане-излизане и е необходима и аз накратко ще се спре на три други въпроса. Първият е статистиката. Ако приносът към борбата с незаконната миграция бъде ограничен, тогава не е оправдане да имаме такава статистика в базите данни, по-добра статистика. И тя би била също със съмнително качество, защото тези, а, които влизат незаконно в Европейския съюз, няма да са включени в тези статистически данни. Второто е разхода. Тук не става въпрос толкова за защита на личните данни, но смятам, че и на това трябва си заслужда трето, както вече бе споменато, преди достъпа за целите на правоприлагащите органи. Това е нещо, което вие знаете добре, което е, което е предмет на загриженост и за вас и за нас и то също трябва да бъде взето предвид, когато вземаме решения. Всички тези съображения, взети заедно, се надявам, обясняват нашето критично становище към тази система в едни времена, във времето, в което ние живеем. И като имаме предвид ангажимента за закрила на данните, ние се питаме дали системата влизане и излизане ще е правилното, правилния подход. Това беше, което исках да изкажа по системата за влизане и излизане. Сега нещо допълнително за програмата за регистрирани пътници. Ние споделяме възгледите на госпожа Сомер които тя изрази. Ние също се питаме най-вече дали е необходимо да се създава нова биометрична база данни или да не се използват електронните паспорти, които имаме а, вече на лице. Не искам да просрочвам времето си, макар че бих а, се спряли на някои други въпроси. Сега минаваме към дискусията. Време е и за докладчиците в сянка. И аз предполагам, че и двамата докладчици в сянка ще имат допълнителни коментари по доклада, към който сте докладчици в сянка. И след това По-добре, казва господин Ленчо, да, дадам дам думата на другите докладчици в сянка. Тогава. You, Благодаря, господин председател. Мога много неща да кажа, но ще се огранича до четири основни коментара. Няма да се занимавам с въпросите свързани с защита на личните данни, тъй като в парламента има консенсус по въпроса, че имаме нужда от добра защита на личните данни. Притеснявам се, от програми, от така наречените програми, а, а, свързани с задната врата. Може би не съм аз човек, който трябва да каже, че програмите, които трябва да се използват не са Windows, а Linux – но аз съм пристрастен. Ако погледнем какво става по света, ще видим, че една трета от населението на света се движи. За сега вътре в страните си, но не бива да си чертаем оптимистични картини за бъдещето. И да смятаме, че броят на хората, които ще се движат, ще намалее. Всички статистически данни, с които разполагаме, сочат за увеличаване на броя на хората, които ще се движат. И ако е, не си дадем сметка, че това ще доведе до увеличаване на законната, незаконната и нередовната емиграция, означава, че е, сме наивни или глупави. Аз мисля, че ние можем да намерим много ефективни технически решения, ако ги потърсим. Но това излиза извън рамките на настоящата дискусия. Четвъртият коментар от общ характер е, че ако съсредоточим вниманието си върху просрочилите срока и на разрешителното, ние ще търсим грешен отговор. Ние трябва да знаем колко са, откъде идват и да се каже, че това е програма за откриване и залавяне на тези лица. Ние просто се отклоняваме от една съсредоточена от една важна програма. Но тези лица, които просрочват този си, са интересна група, но онова, което трябва да знаем е откъде идват и при какви обстоятелства са в нашите страни. И не бива да забравяме, че тези лица имат нужда от защита. И това е наша отговорност. Сега по доклада на господин Енчо. Демократичният процес върви последния начин. Ако парламентът решава, че има нужда от програма, ние трябва да спазваме това решение, докато не приемем ново решение. И да започнем сега една дискусия за това да имаме ли решение или не е, какво е решението, да го спазваме ли, е, е неуместно. Имаме решение и трябва да го спазваме. И ако преценим, че е нужно решението да бъде променено, добре. Но за сега имаме едно решение. Необходимостта от програма за регистрация на пътниците е улесняване на процеса по обработване на пътникопотоците на границите. Сега разполагаме с предложението на комисията и наша работа е да използваме максимално предоставените възможности. Някои конкретни въпроси в доклада на господин Енчо. Дали да се съсредоточим върху улесняването, върху улесненото преминаване на границите от страна на граждани на Европейския съюз, според мен не. Този въпрос вече е улеснен. Е, програмата за регистрация на пътниците е насочена към ускоряване на влизането на граждани на трети лица. Що се отнася до визите за множествени влизания – Програмата за регистрация на пътници не предвижда дискриминация. Защо трябва да създаваме по-благоприятни е, условия за тези, които имат множествени визи, за сметка на другите? Тук има объркване. В заключение, нези, потокът на влизащите и излизащите от Европейския съюз е огромен. Сегашното управление на границите не е адекватно на потребностите. Понякога смятаме, че това е само въпрос на лица, които влизат. Това не е така. И друг път съм казвал, много руснаци влизат в Финландия по различни причини, много от тях в повечето случаи съвсем а, легитимни. И ние трябва да улесним този процес. Сега няколко думи към госпожа Сомер. Бих предпочел да говоря на немски, но немският ми е недостатъчно добър, затова на английски. Uh, Мисля, че има объркване относно системата, но като цяло смятам, че госпожа Сомер изразява мнения, доближаващи се до моите. Не смятам обаче, че трябва да съсредоточаваме вниманието си върху лицата, които просрочват. Мисля, че ще успеем да намерим а, а, решение на нерешените проблеми. Доста време говоря, така че ще спра. Благодаря много. Интелигентни граници, системи за влизане и излизане В крайна сметка ние ще създадем една от най-скъпо струващите системи за взимане на пръстови отпечатъци, а това е тревожно. Всъщност, е, имам чувство, че ние не знаем на къде сме се запътили. ще знаем колко лица влизат в Европейския съюз, колко души са пресрочили. Разбира се, за незаконните иммигранти ние нямаме точна информация. За да имаме добра, за да имаме добри статистически данни, нямаме нужда от голяма база данни. Съгласна съм с контролния орган по защита на личните данни. всъщност ние имаме различни системи в различните страни. Всяка страна сама решава как да постъпи с просрочилите. Ако нямаме обща политика, защо ни е обща база данни? По-нататък възниква въпросът за разходите. Комисията за сега е направила разчет за 1 милиард. Знаем, че тези бази данни могат да излязат извън контрол. Съдилищата в САЩ прекратиха подобни системи поради огромните разходи. Това е система, та е система за иммиграцията, която не контролира иммиграцията. Живеем в момента на криза в Гърция и Испания се налагат драстични съкръщения, намаляват се заплати пенсии, много хора нямат достъп до здравеопазване, как ще им кажем, извинявайте, ма трябва да платите за е, информационна система. Дайте, ако обичате, един милион. Как ще го обясните на младите? 50% от младите в дадени райони са безработни. ние не сме наясно каква е ползата от тази система. Дори в тази зала не сме наясно. Госпожо Зомер, вие искате държавите членки да използват системата не само за проверка на границите, но и за борба срещу престъпността, т.е. полицията ще има достъп до тези данни. И имаме национално законодателство, което ограничава а, подобна дейност в Германия. Когато беше въведен електронния паспорт, ние решихме да не прилагаме система за пръстови отпечатъци, тъй като тя нарушава личните права. Тези права са по-важни от удобството на полицията. Във Франция подобна система беше определена като неконституционна. В Холандия спряха подобна система, тъй като тя нарушава личната неприкосновеност. А всъщност ние настояваме за подобна система с граждани на трети страни. Европейските е, правила трябва да въжат и за негражданите на Европейския съюз. Тези страни ще, също ще искат такава информация за граждани на Европейския съюз. Нали не смятаме, че гражданите на трети страни са априори престъпници. Техническата системата за пръстови отпечатъци не е технически осъществиме и може да доведе до огромни опашки. Трудно ми е да разбера как ще функционира тази биометрична система. Пилотният проект ни показва, че са необходими 3 минути, за да се вземат доброкачани пръстови отпечатъци. 3 минути на човек. Дайте си сметка какво означава това. И ако смятаме, че ще се увеличава брой на влизащите в Европейския съюз, просто няма да има къде хората да се подредят на опашка. Искаме да насърчаваме туризма, посещението на представители на бизнеса, на учените. Искаме ли да ги караме да чакат с часове? А защо да не, да не ги допуснем в Европейския съюз, да ги използваме в интерес на европейската економика? Комисията не е анализирала въздействието на пръстовите отпечатъци върху основните права и, дългите, и дългото чакане. Искат автоматизирана система, но трябва да видим как ще стане. Искаме да видим какво, искаме да видим какво ще е въздействието от достъпа на наказателно-правните органи до тази система. Искаме да видим какъв, какво ще е въздействието върху чакането, върху времето за чакане и безопасността на границите. Ако искаме подобна система, трябва да сме наясно с отражението. Имаме нужда от оценка на въздействието, направено от парламента. Тази политика ще се отрази върху основните права, върху начина по който се управляват летищата и така нататък. Надявам се, че ще съгласите с мен. Искам да бъда много кратък, господин председателю, и ще се съсредоча върху системата за влизане и излизане каза господин Кирко. Приветстваме внедряването на подобна система, защото несъмнено тя би спомогнала поне на теория, да се ограничи незаконната иммиграция. Само по себе си това съображение би трябвало да успокои държавите членки по отношение на тези проблеми. От друга страна обаче има няколко проблеми не само те не са всъщност свързани с темата по същество, а с логистиката. Аз самия имам личен опит с внедряването на информационни системи, е, както в областта на политиката, така и извън политическата сфера. През 80-те години аз внедрих е, първата система, информационна система в моята собствена е, фирма, в областта на счетоводството, като памета беше около 100 мегабайта и залите бяха с размерите на тази заседателна зала. Машините бяха огромни. Не, че машината обаче тогава се развали, а програмните продукти непрекъснато трябваше да бъдат усъвременявани. И в последствие по мащабни проекти този проблем се появява отново и отново и в Обединеното кралство, убеден съм и другаде. Защото трябва да имаме необходимите добри системи за архивиране на услугите в здравеопазването и другаде, също така и граничния контрол. Разходите по всички тези елементи могат е, да станат неконтролируеми затова мен ме интересува как стоят нещата с значителната инвестиция, която трябва да бъде направена по системата за влизане и излизане и програмата за регистриране на пътници. Интересуваме и фонда за вътрешната сигурност на Европейския съюз. Какво мисли да прави в периода 2014-2020? Всъщност, наистина ли можем да пристъпим към това внедряване? или сме напълно подведени по отношение на разходите и дали ще имаме някакъв е, контрол върху договорите по изпълнението на тези проекти, които могат да излязат извън контрол. Достъпа на, до базата данни на правоохранителните органи е друг въпрос. Това трябва да бъде неделима част от е, цялостната система за влизане и излизане на Европейския съюз от самото начало, а не да се налага в последствие да бъдат е, допълвани тези системи. Имаме доста отрицателен опит в това отношение с е, системата за визовия контрол. ВИС, Евродак също е друг пр пример за проблемни въпроси. Трябва доста сериозно да се вгледаме в необходимост необходимостта от биометрични данни преди да вземем подобно решение. Това, което трябва да направим е да подложим на оценка на трупания опит в САЩ, например и другаде, които въведоха системата за биометрични данни с огромни разходи. В щатите, разбира се, мащабите са по-големи, става дума за милиарди долари в инвестиции, така че е много трудно да се прецени какви биха били ползите от внедряването на подобна система. И така, не ми се искаше да се изявявам като е, скептик. Е, ние, колегите, сме по принцип скептици по отношение на Европа, но според мен е съвършенно уместно тук аз да повдигам всички тези въпроси. Да, по принцип съм съгласен, че от практическа гледна точка би било чудесно да имаме такава система, но трябва да обвържим това с системата за финансов контрол и да не забравяме какъв е практически опит е, другаде, що се отнася до последиците от внедряването на такава система. Моля да ми извините, че е, малко негативно се отнасям, но според мен трябва да бъдем на штрек. Благодаря, господин Киркоп, каза председателя. Имаме и други желащи да вземат думата. Ще започнем с госпожа Матия. Благодаря. Предлагам да бъдете малко по-кратки, защото изоставаме от времето и преди знаех на координаторите има още една точка. Аз е, мисля, че това предложение е добро, но трябва да бъде усъвършенствано и доуточнено, особено по отношение на разходите. 300 милиона, мисля, че трябва да ограничим разходите Имаме нужда от интелигентен контрол по границите. Всички се оплакват от недостатъчния контрол по гражданите. С други думи, ние трябва да се занимаем с този въпрос. Мисля, че по отношение на програмата за регистрация, предложението на комисията може би не е достатъчно адекватно, както каза госпожа Сомер, защо да не се получим от опита на Съединените щати. Те имат добър опит и да не се защо да не се получим от този опит, още, още повече, че разходите ще бъдат по-низки. Що се отнася до регламента за системата за влизане и излизане, не би трябвало да пренебрегваме не би трябвало да изост... Мисля, че полицейските сили трябва да имат достъп до данни, като разбира се се е, спазват харта за основни права. Няма смисъл от такава система, ако полицейските органи няма достъп до нея от самото начало. И разбира се, с такъв пакет можем да се борим срещу незаконната иммиграция. Според мен това е много важен елемент – всичко това ще ни даде възможност да се преборим с явление като незаконната иммиграция. Що се отнася до опашките, всичко това ще се регламентира и уреди благодарение на първия пакет, защото пътниците, които влизат редовно от трети страни, За тях времето за чакане ще бъде много малко, така че аз не виждам какви проблеми има тук. Госпожа Ромеро има думата. Благодаря, господин председателю. Смятам, че госпожа Сепел първа поиска думата. Благодаря, господин председател. По отношение на програмата за регистрирани пътници искам да направя един коментар. Можем да бъдем доста критични по отношение на тази програма. Дали ще се изисква от е, лицата да предоставят лични данни и дали тези данни ще бъдат обработвани по надлежния ред или ще има дискриминация. А, сега минавам на системата за влизане и излизане. Бе казано, че не правим проверки на всички, които влизат в Европейския съюз и се надявам, че тази система не означава, че ще започнем да правим проверки на всички лица, които пристигат е, по море, по въздух или по суша. Предпочитаме да има електронна система, вместо да подпечатваме паспорти. И това е защото е, все по-често се пътува и има безвизов режим. Ако подпишем такива споразумения, бихме преодоляли проблемите веднъж за винаги. Споменат бе и контрола върху незаконната иммиграция. Имаме данни. Има огромен брой лица, които просрочват разрешителните си за пребиваване. Нямаме съвсем конкретни данни. Това, което знаем обаче е, че има доста хора, които прибивават незаконно в Европейския съюз и съответно те са подложени на експлоатация на трудовия пазар, в областта на жилищното настаняване също така има хора, които печелят от създалото се положение. Какво обаче знаем за тези лица, които просрочват разрешението за пребиваване? Госпожа Зомър иска да се взимат пръстови отпечатъци, да се правят снимки. Насякъде имаме камери за наблюдение, бихме могли да ги идентифицираме, но това пропорционално ли е? Не. Системата ще ще бъде използвана повсеместно и всъщност говорим за повсеместно наблюдение. Смешно е, затова трябва много внимателно да подходим към внедряването на тези системи. Тук се споменават различни размери на разходите, 1 милиард или повече – това е напълно несъразмерно, особено като знаем какво е економическото положение. Аз отхвърлям те направените предложения по тази причина. Благодаря, господин председателю. Аз лично искам да благодаря на Рената Зомер за подготвения документ и се присъединявам към вече зададените въпроси. Наистина нужна ли ни е тази система? А, каква е принадената стойност, която тя би осигурила? Дали това е най-доброто решение за проблемите? Мисля, че отговора на госпожа Сомер е по-оптимистична. Господин Енчо подхожда малко по-внимателно. Аз също бих е, се присъединил към един по-внимателен подход към внедряването на тези системи. И имам пет въпроса. Първо, какво ни носят, носят тези системи? Както казаха вече някои депутати, ти е, Тук ще се позове наказано от е, надзорния орган за защита на данните. Какво извличаме от тези системи? Ние получаваме информация за просрочията на пребиваването. Не, но не получаваме информация за местонахождението на тези лица, които са просрочили срока за пребиваване. Ще намерим ли така някакви нови решения, за да можем да върнем тези лица? Не не получаваме и нови решения по отношение на това, кога... третите страни да откажат сътрудничество. Така че, моята преценка е, че това, което ще извлечем от тези нови системи, въобще не е съществено. Господин Киркоп вече зададе въпроси. Тези системи ще сработят ли? Както видяхме вече от САЩ, където 10 години се изразходват огромни средства, системите не проработиха. Дали тези системи ще проработят и в Европейския съюз? Защо биха проработили? И очакваме ли да успеем? И третия ми въпрос. Какви са разходите? И слушах господин Енчо той спомена, че 1 милиард и 100 милиона ще станат милиард и 300 милиона. Първоначално а, комисията говореше за 60 разходи от а, 20 милиона. Стана в крайна сметка, така че разходите са далеч повече. А, Имаме фонда за външните граници на Европейския съюз и разходите са над 95 милиона. В крайна сметка говорим за 250 милиона разходи за 6-2. А тръгнахме от 23 милиона. Сега говорим за 1 милиард, 5 пъти повече от 6.2. И това е само първия етап. А какви биха били окончателните разходи? 5 милиарда? Никой не може да ни каже. Четвърти въпрос. Знаете ли какво можем да постигнем на този етап? Както каза представителя на работната група 29, член 29. Ние вече сме на етапа на внедряване на второ поколение по 6.2. Все още се внедрява системата за визовия контрол, ВИЗ. Следователно, трябва внимателно да преценим какви биха били ползите от внедряването на тези системи. Ние не искаме да има дублиране на функции. Според мен, никак не е разумно да се изразходват средства за създаване на нови системи, при положение, че вече имаме системи, които могат да предложат някакви отговори. И последния ми пети въпрос е свързан с защитата на данните. Няма да повтарям казаното от е, надзорния орган. Имаме сериозни притеснения по отношение защитата на данните. Господин председателю, ще приключа с няколко думи. През февруари 2012 година, по време на конференция, организирана от датското председателство и правителството в Копенхаген за иновационното управление на граничния контрол, и господин а, тогава спомена притесненията си, свързани с пакета мерки за интелигентните граници. Имаме и други приоритети в Европейския съюз, на които трябва да обърнем внимание. За това следва да разсрочим внедряването на пакета а, с а, мерки за регистрирани пътници. Има и системи, има и технологии, които следва да бъдат внедрени преди да се премине към мащабното внедряване на такива системи. Ето това е моето мнение. Благодаря, господин Коелю. de medidas de control de la inmigración. Говориме за мерки за, срещу тероризма и контрол на иммиграцията, системи, след двете системи, които обсъждаме днес. днес. Очакваме, че 95, 90% от бюджета ще се харчи за тези цели. И кого искаме, на кого искаме да помогнем? На а, офисите за а, а, даване на убежище или на кого? Хората идват тук по различни причини. Не всички са лоши хора и не бива да гледаме на тях като такива и дори ако просрочат пребиваванията си, може да има някаква причина. Ние трябва да проучим това. Трябва да направим оценка на въздействието. А ситуацията, в която се намираме сега е да предлагаме друга система, без да знаем дали ще проработи. Да, интелигентна щяла да бъде но, ни, но аз чух сериозни резерви от страна на всички по отношение на нещо, което наричаме интелигентно и като че ли ще бъде магическа пречка, с която ще решим въпрос, въпросите. Всеки път, като чувам за такива интелигентни системи, ме полазват тръпки, защото винаги гледаме като че ли на тези граждани, като на нечестни хора, като потенциални а, престъпници. Не може така да продължаваме. Не можем да мислим, а, да гледаме така на хората, защото те имат основни права гражданите на Европейския съюз имат, а каква е разликата с а, гражданите на трети страни. Как, при какви условия работят, какви жилища имат, имат ли здравеопазване? Нека говорим по тези въпроси. А слагаме на масата само репресивни мерки и инициативи. Като че ли Европа е на мнение, че всеки, който влиза в нея е потенциален терорист. Нека да погледнем нещата по друг начин. Господин председателю, приветствам работата на госпожа Самор и господин Енчов. Дебата наистина повдига много въпроси, които ще останат отворени и имат нужда от допълнителна оценка. Много важно е, разбира се, да гарантираме сигурност на нашите граждани, да имаме модерна, ефективна система за граничен контрол по това няма съмнение. Ние вече имаме една такава система, нови поколения на CCVIS. И аз съм съгласна с преждеговорившите, че е по-полезно би било да видим как тези нови системи работят, дали работят да се получим от опита и да видим как по-нататък да процедираме. Вторият въпрос, който много от вас повдигнаха е въпроса за разходите и разходосъобразността. Разходите на финансови ресурси, но и на административна тежест за държавите членки. Някои от държавите членки а, имат стотици гранични пропусквателни пунктове. И не всички консулства имат, разполагат с такава материална база, за да борават с такава система за регистриране. Много важно, според мен, са въпросите за а, повдигнати от надзорния орган за защита на личните данни. Несъмнено трябва да дебатираме повече относно гаранциите за защита на личните данни, на личната неприкосновеност и да видим какъв баланс може да бъде постигнат с предлаганите, предлаганите системи. Трябва да системата наистина да бъде доброволна, защото някои държави членки могат да я приемат и аз уважавам техния избор, за други може да бъде твърде скъпа, не е разходосъобразна, т.е. да бъдем по-гъвкави. Мисля, че дискусията трябва да продължи, защото е изключително важна. Благодаря. Благодаря, господин председателю. Не мисля, че комбинацията от държавни органи и мегапроекти в областта на сигурността е добра. Нямаме много примери на огромни мащабни проекти, които не са подронили бюджет, които, за които очакванията не са били оправдани. И в случая комисията излиза с едно предложение, което ми прилича на тези програми, които виждаме по телевизията предлагат ви да закупите всевъзможни джаджи. И човек би си помислил, че в време на економическа криза има по-добри начини да похарчиш 1 милиард лева. 50-60% младежка безработица имаме. Как ще отговори комисията, като предлага интелигентна система за контрол на гражданите? Тук правилно изтъкнахте ситуацията в Съединените щати. Дори Съединените щати не са в състояние да направят системата работеща. Тогава на какво основание ние си въобразяваме, че ще бъдем по-ефективни от Съединените щати в областта на граничната сигурност. Имаме и друг пример, Обединеното кралство, там чухме господин Кърк Хоп, системата работи добре, но съществуват големи проблеми Компанията, която спечели договора, след това бе а, е, уволнена, така да се каже, и а, е, се появиха огромни въпроси. Значи трябва по-внимателно да подходим. Аз искам отговор на въпроса първо. Какъв проблем ще решим? Целта на цялото упражнение не е ясно. Комисията казва, ще улесним а, е, вашите пътувания. Проверките ще са по-кратки, Например, можем да дадем примера с програмите за регистриране на пътниците по авиокомпаниите. В случая се говори за просрочване на, просроч, на престоите, но не знаем къде са хората. След като знаем, че са просрочили, ние не знаем къде се намират. И си казваме, може би един ден полицията и правосъдието. А знаем, че секретните служби имат достъп до данни. Тоест, не виждам нито едно единствено оправдание и за сега съм на твърдото мнение, че трябва да се откажем от нея. Достатъчно дълъг беше дебата, нека да се дадем думата а, на комисията, казва председателя, преди докладчиците в сянка. Да, господин председателю, ако може да сте кратки, казва председателя, тъй като имаме още една точка. Да, много въпроси бяха повдигнати и ще ми е трудно да, се, да съм кратък. Все пак трябва да отговоря на някой от тях. На първо място смятам, че а, всички а, повдигнаха въпроса за необходимостта и пропорционалността. Нашият отговор, разбира се, е да, има ги, но не просто защото смятаме, че в момент на економическа криза имаме такава система. Ние си даваме сметка за економическата криза и сме много а, скромно настроени когато подхождаме към внедряване на подобни системи както например СИС-2 и от пулките, които излякахме от тези системи, ни а, така а, дадаха идеята да подготвиме такава една система, да направим анализ на разходите. Ние наистина се получихме от а, този огромен опит и той доведе, пулките доведаха а, до а, предложеното съдържание. Чух много възгледи и становища, които се фокусират върху емиграцията, през просрочения престой в цяла Европа. Мисля, че един въпрос се пренебрегва. Основната цел на системата не е това. Тя е да помогнем на охранителните органи по границите да оставим на страна въпроса дали е правилно или не, но днес, като имаме предвид конкретни а, цифри, нашите а, гранично охраняващи органи а, са, работят при много тежки условия. И тук бяха направени няколко бележки от а, уважаемите депутати относно вътрешните граници, дали а, се регистрират всички излизания. Да, така е. Днес ежедневно а, на граничните пропусквателни пунктове, на всеки един от тях, а, независимо по въздух, по суша и по а, море, се регистрира всеки, който влиза и излиза. Но това става на хартия с печат върху паспорта. Това е времеядно и за пътника, и за а, а, самите а, охранители на границите. Така че основната цел на тези системи е не е толкова борба с просрочените пребивавания и или нещо да ги а, стигматизираме като престъпници, а по-скоро по един модерен начин да управляваме нашата е, нашите граници и то от днешна гледна точка, не само от е, гледна точка на бъдещето. Това е нашата цел. Всички останали са допълнителни цели, но те също са много важни. Да, е, знайки кой пресрочва пребиваването си в шенгенската за, а, пространство е много важно. Това е отправна точка за а, службите за, <clears throat> за служащите по границите. Аз чух и някои становища, че първо трябва да се разработи една програма по просрочените пребивавания. Такава програма а, има. Това са незаконните а, е, мигранти. И а, ние вече имаме един всеобхватен а, пакет на ниво Европейски съюз и на ниво държави. Не знаем, сега не знаем къде са и как да ги намерим. А с тази система компетентните органи ще имат отправна точка а, за прилагане на тези политики по незаконната миграция. Също чух а, няколко бележки и от надзорният орган, и от работната група по член 29, и от някои от депутатите по създаването на една огромна база данна и непропорционално събиране на лични данни като слабост. Тук също искам да ви привлека вниманието на периода, който предлагаме за съхраняване на данните. Той е много пропорционален и гарантира един баланс в събирането на данни по биометричен път. Те са кратки, тези периоди. Те покриват само времевия прозорец на влизането и престоя на лицето в шенгенското пространство. След това автоматично данните се заличават, т.е. периода, който предвиждаме, сами по себе си този период е гаранция, че данните няма да се съхраняват за по-дълго от необходимото време само от тези, които просрочват пребиваването си, този период на архивиране ще бъде по-дълъг, за да даде възможност на органите да прилагат политиката срещу незаконната миграция. Сега разходите. Много въпроси и аз ще кажа, че наистина си заслужава внимание въпроса с разходите, дали са пропорционални. Аз пак ще кажа, ние чухме сравнение с разходите, които а, първоначално сме заложили като разчети. И пак ще кажа, че ситуацията е изцяло различно и тя е различна именно поради пулките, които сме си извлекли. Да, а, наистина в началото заложихме такива, а след това се оказаха различни, но поради това, че тогава ние нямахме правилна преценка. Когато през 2003 година за първи път говорихме за това. А тези разходи са по причина, че ние си извлекахме полуки от прилагането на другите системи. Да, един милиард, но в този милиард ще се покрие всичко. И централната система, и всичко, което ще се внедри в държавите членки. А също а имайте предвид, че става, годин, става дума за период от 2020 година. Защо имаме сега разликата от около 100-200 милиона? Господин Енчо го казва, че трябва да се направи оценка на въздействието. А, причината е, че времевия период, който се а, взема предвид за оценка на въздействието е по-дълъг от предвиждания. С други думи, оценката на въздействието, когато го предлагахме, смятахме, че ще започне в 2014-2015 ще почне внедряването, а сега ние вече предвиждаме приемането, ако въобще има такова, едва през 2015 начало на внедряването в 2016 година. Така че всички тези оперативни разходи а, а, са причина за разликата и повишаването с 100 милиона. Това високи ли разходи ли са? Да, високи са, но искам да привлеча вниманието ви на факта, че те ще се разпределят в дълъг период от време и ще доведат до важни а, спестявания на средства, които дългосрочно отпускаме на държавите членки. Да, цифрите са всеобхватни и а, в оценката на въздействието а, показаха че що се отнася и а, до а, компаниите, с които ще се сключват договори, държавите членки трябва да преценят как в дългосрочен а, план да осъществят а, значителни спестявания. Сега, дали ще проработи? Да, много бързо. Може ли да проработи след като САЩ не са успяли? те не успяха, защото тяхна политика за влизане и излизане е съвсем различна по подразбиране, а нашата е Системата, която ще внедрим е съвсем различна. А, искам да привлеча вниманието на факта, че комисията не работи по предварителни а, а, становища а, а, винаги гледа а, до каква степен правоохраняващите органи ще имат достъп и ще могат да извлекат полза от, а, да имат достъп и да извлекат полза от а, тази система. Благодаря. Council. И накратко от съвета. Съветът? Благодаря, господин председател. Благодаря ви за тази възможност да ви представя плановете на председателството. Предложенията за регистрирани пътници и система за влизане и излизане се разглеждат от работни групи в съвета, които започнаха работа по време на а, ирландското председателство. Опитваме се да постигнем максимален напредък. Предложенията са широко обхватни. Разбира се, няма да бъде възможно да се постигне споразумение бързо. Преговорите са сложни Имаме нужда от анализ на всички аспекти, в това число полза разходи. Трябва да се отчетат аспектите, свързани с защит личните данни. Разбира се, председателството ще продължи работа и ще се опитаме да постигнем резултати до края на годината. Благодарни сме на господин Енчо и на госпожа Сомер за подготвените проекти и разбира се ще продължим разглеждането в рамките на компетентните групи. Ще положим максимални усилия за поддържане на конструктивното сътрудничество с парламента. Благодаря и на двете работни групи за становището. Председателството ще се съобрази с тяхното мнение. Благодаря ви. Благодаря и аз. Сега давам думата на докладчиците. Госпожо Сомер, искате ли да започнете вие? Благодаря, ще бъда много кратка. Благодаря на колегите за участието. Искам да подчертая, че ние не сме представили доклад, ние представихме работен документ и се притеснявам и се очудвам от това, че някои хора толкова се разгорещяват и стават агресивни. Мисля, че можем да отчетем, да извлечем заключения от дебата. Бяха изразени някои притеснения, да, въпросът за разходите – е сериозен въпрос и господин Енчо и аз самата сме настроени а, критично към това, което казва комисията и ние ще следим а, работата, която тя върши. А, взехме Отбелязахме това, което каза комисията за опита от предишни системи. Що се отнася до съхраняването на биометричните данни, въпросът винаги е бил спорен. Имаме ли нужда от подобни данни в системата? И обемът на размерите на системата е също важно съображение. Също въжи и за сухопътните и морски граници. Опитахме се по време на различни, на предишни заседания да отговорим на въпроса дали е реалистично да очакваме подобна система да бъде въведена на, всек, на всеки контролно-пропусквателен пункт. Комисията правилно отбеляза, че целта не е само да установим кои да установим наличието на просрочили престоя си, В документа съм казала, че в отделните държави членки има системи, които документират влизането и излизането. Те се основават на цифрови данни и целта им да осигурят достъп до наказателно-правните органи за граждани трети страни. Тези системи са доказали своята полза и добра функционалност. но се посочва, че системата няма да работи на ниво шенгенско пространство, ако няма обща европейска система. Ще обсъдим допълнително въпрос с господин Енчо и ще излезем с препоръки. Благодаря. Благодаря и аз. Благодаря на всички колеги за мненията и становищата. Искам да ги уверя, че всички те ще бъдат отчетени в проекто доклада. Няма да говоря за неща, които вече са, са казани. Само ще подчертая, че всички документи на Комисията по предложението интелигентни граници са разработени за да се подкрепи създаването на нова система, а не да се оценява тяхната необходимост и съразмерност. Този подход не е позволява да се дефинира ясно проблема и да се дадат ясни решения. Причината, поради която комисията разработи оценка на въздействието, е дефинирана в доклад на парламента като неубедителна. Е мисля, че трябва да се направи анализ на въздействието на предложението за интелигентните граници и всички парламентарни оценки могат да дадат отговор на много от поставените въпроси. Много се радвам, че дебатът беше толкова оживен и за което съм благодарен на колегите. Проведахме обстоен дебат. Както казах, много сме изостанали, така че трябва веднага да преминем към следващата точка от дневния ред и това е рамковия статут за насърчаване на толерантността ще изслушаме изложение от страна на видни специалисти от Европейския съвет по толерантност и помирение. Този съвет е неправителствена организация, създадена През 2008 година от Александър Квашневски, бивш президент на Польша и Моше Кантор, председател на Европейския еврейски конгрес. Основната идея на съвета е международната общност да е, споделя отговорност в борбата срещу расизма, антисемитизма и ксенофобията. В този контекст съвета по толерантност и помирение е, възложи на група видни международни правни експерти да подготви рамков национален статут за насърчаване на толерантността. Преди лятната почивка Председателския съвет помоли Комисията по граждански свободи да се срещне с съвета. Ето защо ние разговаряме днес с тях. Ще ви помоля да се ограничите в рамките на 5 минути. Пръв ще бъде Йорам Динштайн, който е пред, бивш председател на университета в Телавив, председател на националния клон на Международната правна асоциация в Телавив след това ще дам думата на Уго Дженесио, бивш съдия в Върховния съд на Италия, съсъздател на Международния институт по хуманитарно право и накрая господин Бил от Европейския съвет за толерантност и помирение. И така, господин бил терст. Благодаря. Най-напред искам да изразя своята благодарност на комисията Либе и лично вас. Аз съм главен секретар на Европейския съвет по толерантност и помирение, стаден през 2008 година. Осв освен господин Квашневски и господин Кантор, той ръководство му включва бивши председ... министър председатели и президенти Хосе Мария Снар, е, господин Бузък от Австрия, Фрай Берга от е, Латвия, Рита Зисмус от Германия, Джорджиус Васили от е, Кипър все видни личности, които проявиха своята привързаност към идеята за толерантност и помирение. Дами и господа, проектът, който ни събира днес, започна през 2011 година, т.е. 3 години след, на, след финансовата криза в Европа и в условията на множество декларации от европейски политици за провала на многокултурното общество. Много е, организации, е, като организации за борба срещу расизма и ксенофобията, представят тревожни факти за надигането на расизма и ксенофобията в Европа. Проведахме конференция по помирението и тогава управителният съвет реши да потърси съвета на водещи европейски правни експерти, за да анализират правната ситуация в различни държави членки и да отговорят на въпроса как да се дефинира толерантността, но да се види дебата, решенията и най-добрите практики по отношение на въпрос като носене на бурка, исламофобия, изграждане на минарета и други молитвени домове. Съвсем практически въпроси, които се обсъждат от европейск, в в европейското обществено пространство. Представихме е, документите миналата година в Брюксел по повод е, връчването на Европейския медал за толерантност на президента на Сърбия и Хрватска. Искам да ви информирам, че представихме този документ на съвета на Европа в Страсбург – и Комисията срещу расизъм и ксенофобия. Този статут трябва да бъде прият от националните парламенти. Започнахме да го представяме в столиците. Постигнали сме сериозен напредък в Румъния, където част от разпоредбите ще бъдат обсъдени скоро и ще бъдат включени в националното законодателство. Подготвят се подобни конференции, представения в Будапешта, Чешката република и очакваме да бъдат организирани в Мадрид, Берлин, Париж и другаде. Ще спра тук и ще дам думата на професор Динштайн, който беше представител на групата на водещи правни експерти, да представи съдържанието и а, е, новаторския характер на това предложение. И така, думата има господин Динштайн, председател на Европейския съвет по толерантност и помирение. Благодаря, господин председателю. Госпожи и господа, след тези встъпителни думи ще премина по въпроса по същество. Многократно е поемен ангажимент и в Европа и другаде по отношение на търпимостта. Мога да цитирам тук дози на документи. Но този ангажимент е общ по характер и аморфен. Всъщност, никой не вижда себе си като нетолерантен човек. Аз такъв човек не съм срещал. Все пак, никой не може точно да даде определение на търпимостта. И любопитното тук е, че нямаме договор или спогодба, в която да има определение на толерантността. Нито в Европа, нито другаде. Всички се съсредоточават върху различни въпроси примерно дискриминацията в Страсбург, бяха удивени, че толерантността като такава е понятие извън дискриминацията. И тук трябва да посоча, че човек може да бъде нетолерантен, но да не извършва дискриминация. Защо бягаме от въпрос? Причините могат да бъдат много. Аз лично имам съмнения че това се дължи на факта, че хората се ангажират с гражданските свободи и те всъщност са объркани и разглеждат нещата разнопосочно. От една страна всички проявяваме търпимост, от друга страна предвид скорошните събития в Европа има моменти, има места, на които дълбоко в себе си вие усещате, че въпреки, че сте прияли толерантността, вие не приемате някои неща. Открито не говорите за това и го замитате. Моля да ме извините, че казвам вие тук, но имам предвид всички нас. Гласа на народа в европейските страни е едно непостоянно явление и за съжаление трябва да признаем, че трябва да подходим много деликатно, но ветровете в Европа духат в погрешната посока днес, за съжаление. По тази причина ние смятаме, че не можем да си позволим да загърбваме проблема, а трябва да го погледнем в очите и да се заемем с него от първа ръка. И това трябва да стане чрез вътрешното право на държавите, което да въведе норми във всяка отделна държава и в същото време да се основава на някои общо и показатели, които се стремим да разработим. Та, точно това сме се опитали да постигнем. Текстовете, които сме написали и раздали, и някои от вас може и да си ги прочели, надявам се, не са дялан камък. Те са просто рамка – те не са конкретно предложение. Не казваме или това, или нищо. Напротив, тези текстове могат да бъдат приспособени съобразно потребностите на отделните страни и всяка страна би могла да изкове закони, които да са различни, но да отразяват този общ знаменател. Какъв е той по същество? Ако ми позволите, ще кажа, че по същество говорим за една дихотомия. Всички имаме право да сме различни и всяка държава може и трябва да има едно общ, общество, единно общество със своите разнолики проявления. Ето там е предизвикателство. Как да имаме етинно общество без асимилиране на отделни групи и в същото време да имаме многообразие без дисинтегриране, разпад на страната. Да, многообразие, не на разпада на обществото. Смятаме, че тук имаме съвместно съществуване, което е компромиса и смятаме, че многообразието и съвместното съществуване а, не са един казан в, е, или взривоопасна смес. Разполагате с текста, в който има 9 раздела и сега ще ви ги представя накратко първи раздел съдържа четири определения. Нито едно от тях не бива да ги разглеждате като първо източник, но така стоят нещата. Имаме елементи, заимствани от други документи, но тези четири определения никога не са обединени в едно. И това са определенията на толерантност, на, груп, на група, а, вече чухте каква е целта, която преследваме, а именно да съчетаем многообразието и единството на обществото. Сега, какво е група? Тук сме се придържали към традиционното позоваване на етнически, расови, културни и верски характеристики, но сме добавили в съзвучие с скорошните събития и развитие, добавили сме и някои други характеристики, особено половия признак. Смятаме и сексуалната ориентация. Смятаме, че може да се добавят и други елементи с течение на времето. А що се отнася до заклеймяването на определени групи, това е много важен елемент, защото това трябва да бъде забранено. Само когато води до подбудителство за използване на насилие. Това е елементарно, но а, можем а, да имаме опити за подигравки, а, за петняване на някоя група. Това може също така да го свържем и с престъпления, извършени по подбуди, свързани с омразата. Това са изключителни случаи, които са свързани с принадлежност към дадена група. Тоест, извършва се убийство от общ характер, може да е убийство, може да е нещо друго, но подбудите там са свързани с това, че потърпевшия принадлежи към определена група. Сега, втори раздел. Този раздел съдържа списък на ксенофобията, антисемитизма, борба срещу феминизма. Това са само а, нагледни понятие за онагледяване на един общ въпрос. Трети раздел съдържа опис на правата на човека и тук ключовия елемент, който добавяме е че тези права не бива да се прилагат само вертикално, т.е. държавата трябва да ги закриля, закриля тези права, но и хоризонтално. Става дума за закрила на тези права по хоризонтала на между отделните личности и между различните групи. Представителите на групите могат да твърдят, че се нуждаят от защита, но вътре в групата, но когато става дума за някоя друга група, това право не се признава. Раздел 4 е свързан с ограничителни мерки и това е същината на нашите усилия, тъй като ние искаме а, да обърнем внимание на хората, представляващи гражданските интереси, че търпимостта не може да бъде безгранична. Ако групата застъпва сегрегацията и се противопоставя на толерантността, значи не можем да бъдем толерантни спрямо нея. Има си цяла поредица от особени елементи като борбата срещу тероризма. Не можем да бъдем толерантни към тероризма или организираната престъпност, например. И не бива да забравяме, че тази търпимост трябва да е на реципрочна основа и взаимна основа. Пети раздел е посветен на спорния въпрос за миграцията. Това е горещия картоф в Европа и сме предложили от една страна търпимост да бъде проявявана не само към вече установили се групи, но включително и мигранти, които са новодошли. От друга страна, ако имате мигрант, който не се съобразява с принципа на мирното съвместно съжителство в едно гражданско общество, то тогава, щом това лице няма граждански права, е, обществото е в е, по-изгодна позиция, защото може да каже, вие сте се отказали от правото си за пребиваване в тази страна. Ако лицето има гражданство, това не можем да му го кажем. То не може да бъде прогонено. Ако няма гражданство, то тогава може да бъде прогонено. Е, това е спорен въпрос, съзнавам, но тук има една много деликатна а, хипотеза като решение. Шести раздел е свързан с изпълнението. Тук предлагаме не само да има административни комисии, които да осъществяват надзор, по тази тема. Такива има в много държави. Ние предлагаме да има една външна група, група за наблюдение, която да е независима, да е някаква комисия, която да е независима от държавата, да се състои от видни личности, които не са държавни служители, на които да бъдат възложени правомощия като надзорници и които да изготвят препоръки, да разглеждат въпроси, свързани с образованието, на което ще се спра след малко. Раздел 7 е свързан с наказателно-правни мерки, за санкциониране, когато имаме подбудени от омразата престъпления, когато имаме обида спрямо група Осми раздел е свързан с образователната система. Ето тук е разковничето. Това е нещо абсолютно необходимо на гражданското общество. Това е нещо, което трябва да се прави от люлката а, до а, гроб. Трябва да имаме непрекъснато обучение. Трябва да обучим самите обучители. Трябва да обучим дори съдиите и особено военните, правоохранителните органи. И всичко това не е просто, но то трябва и може да бъде направено. И в заключение девети раздел е посветен на средствата за информация, които трябва да си имат етични кодекси, по тази тема. Разбира се, не искаме медиите да бъдат контролирани от а, държавата, така че това трябва медиите самостоятелно да го изработят. А, ние сме избегнали да навлизаме в областта на интернета, защото как може да осъществим надзор над интернет? Това е един много горещ въпрос и има а, много разнолики въпроси, свързани с него. И така, сега ще обобщя. Европа днес не може да избяга от този въпрос. Европа трябва да се изправи лице в лице с този проблем. Нуждаем се от вашата помощ. И вие като комисия и отделните европейски депутати могат много да помогнат, за да бъдат прияти такива а, национални норми и се надяваме комисията Либе да даде гръб на това предложение – пак ще ви повторя. Нас не ни интересуват подробно разписаните норми, които вие не можете да приемете. Важна е крайната цел, важна е посока, а не конкретния детайл. Благодаря за вниманието. И заключителни думи, моля да бъдете съвсем а, кратки, за да ни остане време да чуем депутатите. Сега давам думата на господин Дженесио. Благодаря, господин председателю. Много ви благодаря, че ми давате думата. Според мен, изложенията, които вече бяха направени до голяма степен, изчерпаха а, важните аспекти, които искахме да представим пред комисията. По тази причина само ще допълня, че групата от експерти включва и трима колеги, които не се умяха да дойдат днес. Професор Райн Мюлерсон от Естония, професор Даниел Тюрер от Швейцария и професор Рудигер Волфрум от Германия. И сега съм на, на разположение за въпроси и оставям време за дебат. Много ви благодаря за краткото изказване, казва председателя. И сега можем да чуем изказванията на депутатите. Госпожа Сипел има думата. Благодаря, господин председателю. На първо място бих искала да благодаря на групата за работата и да кажа, че резултата не е изцяло убедителен, поне за мен. изтъква се, че говори много за дискриминацията, не говорим толкова за толерантността. И още в началото на вашия документ казвате, че толерантността е обратната на нелегална, законната дискриминация. Но за мен това е проблематично. Не можем да гледаме така на нещата. Дискриминацията е акт срещу някого. Вие казвате, че примерно не можеш да получиш дадена работа или дадено жилище. Но тук човек може да стори нещо, докато при нетолерантността е по-трудно да предприемеш нещо. И аз мисля, че по много от въпросите трябва да, да възприемем един политически демократичен подход. Говорим за нетолерантно поведение и то с висока доза критичност. Но не решаваме въпроса за това какво ще се случва, ако нашите собствени граждани а, се държат нетолерантно. А това е нещо, което трябва да се погледне в самото общество. Трябва да разгледаме как стои този въпрос. И една силна демокрация е в състояние да реши този проблем. Не знам дали се опира до иммигрантското население или до гражданите, кои точно са нетолерантни, но не трябва ли трябва ли да се преподава толерантността като предмет в училище? Толерантността е отношение. Едва ли може да бъде преподавана като азбуката, например. А, а какво това, което се случва в много училища, се вмества в обучението по, религио, по дадена религия, а иначе като предмет само по себе си толерантността би създавал проблеми. Председателя прекъсва госпожа Сипел. Последно изречение относно средствата за масова информация. През последните седмици и месеци сме свидетели на дискусии за свободата на медиите. Говорят се за квоти, проценти, като част на, на които дадени програми трябва да имат задължително. Това всичко е проблематично за мен. За мен е по-важно как медията представя един проблем. Благодаря. Моля, имайте предвид регламента не повече от две минути, защото имаме дневен ред, който включва заседание на координатори. Характерист Характерно е за много хора, че а, не признават а, а, толерантността, да говорим за а, преследване по съдебен път тогава, когато има нетолерантност, значи да не разбираме нещато. А, това е както да речем а, а, произнасяш присъда за убийство, за изнасилване и така нататък. А, много хора в случая слушаме една академична гледна точка. Ксенофобия означава страх от чужденците как може да а, преследваш а, такова престъпление по съдебен път? А, да, като академичен а, предмет, а, това би показало е, едно неразбиране а, на въпроса. Понякога научаваме повече за, а, от живота, отколкото от хората, които го описват. Неодавна имахме такива примери в Съединените щати. Мерките не са за, с някаква определена цел, за да предпазят хората от някои погрешни възгледи. Аз винаги подхождам предпазливо, за да не насърчаваме подбудителство, физически, физическо насилие над определени групи. Подбудителство към омраза, към насилие наистина опират до различни академични, политически становища. И тази сутрин се страхувам, че сме свидетели на един подобен случай. Благодаря, господин председател. И аз имам възражение срещу това предложение. Аз гледам на себе си като на толерантен човек и никой не може да възрази срещу толерантността, любезността, куртуазията, но не съм сигурен, че обществените власти са тези, които трябва да го налагат и да приемат наказателни административни правила. Ние имаме законодателство в всички държави в Европейския съюз, законодателство, което регламентира и аз смятам, че доста голяма степен и всъщност се стига до посегателство срещу личните свободи и основните права. И този текст ми, ми звучи малко като за цензура. Обществените власти трябва да налагат всякакви норми за насърчаване на толерантността. Може ли да се насърчава толерантността? Не. Това е резултат от поведението на всеки човек, от това, което четем в литературата, в изкуството, но да налагаш подобно нещо чрез наказателно-правни мерки, това е напълно погрешно и противоречи на това, което казвате вие сте уч... ви очевидно е, наясно с опасността на това, което проповядвате. И ни казвате, не, не, не, ние не се насочваме срещу свободата на изразяването, на е, е, практически резултат е, че става все по-трудно да критикуваме незаконната иммиграция. Казахте ни, че някои държавни ръководители са критикували мултикултурализма, но това са държавни ръководители, трябва да имат право на собствено мнение. Този може би, когато казваме, че а, мултикултурализма е а, провал, това означава ли, че непременно сме нетолерантно? Документът говори за образование, но в образование трябва да се ограничава до фактите. Тук няма факти. Тук става дума за налагане на мнения и догми, които се споделят от ограничен брой левичари, леви академици в противовес на това, което мислят повечето европейски граждани. Вие говорите за индоктринация от а, а, люката до гроба ми. Това е почти пародия на 1984 година. Говорите за, за законодателство, с което да позволява малцинствата да завеждат дело за предполагаема обида. Използвате превъзпитанието на младите нарушители е класически пример. Това е Алекс от портокал с часовников механизъм. Ако това бъде прието, Европейския съюз ще стане за посмешище, но то е злокобно чисто и просто опит да се демонизира и забрани всяка съпротива срещу проект, който превърна нашите хора в младсинства в родината им. Представители на еврейската общност би трябвало да е запознат с опресията. Израел потиска палестинските и това е, това е това е проект, който трябва да бъде отхвърлен. Трябва да има нов лозунг. Не само. Дали не можем да кажем, че толерантността е геноцид? Не чух нищо ново от колегите си. През последните часове получихме много петиции повече от Обединеното кралство, в което се използва същия език и същия пример. Напълно съм несъгласна с това, което чухме току-що. Истината е, че трябва да бъдем много внимателни и предпазливи, когато приемаме законодателство в моята собствена страна, в Румъния. И имаме законодателство за борба срещу дискриминацията и Агенция за борба срещу дискриминацията. Да, можем да кажем, да, това е факт, но опитът в последните 7 години ни казва, че непрекъснато се че тези агенции непрекъснато санкционират образи и мисля, че тук дяволът е в детайлите и трябва да сме предпазливи, когато приемаме законодателство, особено когато става дума за една директива, която ще бъде изпълнявана от държавите членки в последствие. Какъв хармонизиран Европейски съюз ще имаме? Фактът, е, че го обсъждаме този доклад днес е много хубаво, защото живеем в свят, в който определено можем да е, се държим в съответствие с определени стандарти, предполагащи уважение към другия. На мен не ми харесва думата толерантност. Е, според мен уважението към, към другия е по-уточно, но толерантността не е нещо, което се наследява. Това е нещо, което се придобива чрез образование и възпитание в семейството, в училището, чрез медиите. И може би усилията трябва да бъдат насочени в тази посока. Обедена съм, че това е само началото на един много дълъг път. Благодаря ви. Сега и други депутати биха искали да се изкажат, но в рамките на една минута господин Бекер. Благодаря, господин председателю. Искам да подчертая следното. Тази инициатива, според мен, е доста раз, разумна. Знаем, че се увеличава броя на расистските прояви в Европа. И съдилищата, които разглеждат тези дела, имате нужда от ясни понятия. И мисля, че идеята за европейска рамка не само ще генерира разбиране, но ще означава също така, че бъдещето наказателно преследване ще има по-добри правни основания. Говорим за толерантност. И това е един първи пример, е, опит е, да се даде дефиниция на нещо, което ще стане задължителна рамка. Благодаря. Благодаря. Сега да се върнем на гостите, които да им дадем възможност да направят заключителни бележки. Но нека ви кажа следното. Бях поканен да представя доклада по толерантност и помирение по покана на комисията Либе, изпълнявайки един мандат от конференцията на председателство. Така че наистина ви насърчавам да направите тези изявления и да хвърлите светлина върху важността на ценностите и ангажиментите, които, с които да се задълбочи, да стане по-последователна европейското европейското намерение да се бори срещу расизма, ксенофобията в, по всички възможни начини. Да, приветстваме ви да направите наистина силни изявления относно разбирането на целия Европейски съюз за ситуацията, в която сега сме свидетели, че основополагащи ценности и принципи, които са елемент на европейската а, същност, като че ли повехнат и биват забравени. И от време на време чуваме изявления в тази зала в Европейския парламент и виждаме как тези ценности биват разбивани и погазвани. Нека ви напомня, че спазвайки правилата, процедурните правила, имаме абсолютно свободна дискусия, всеки депутат може да изрази становището си, това си е факт. И трябва да призная, и то малко посрамен, че е наистина за съжаление, че по такава чувствителна тема присъстват толкова малко депутати. И за мен също е тъжно, че това не показва в истинската светлина представителството в нашата комисия. И някои от въпросите, които се повдигат и които трябваше да чуем, просто отсъстват. Някои гласове отсъстват. Аз съжалявам за това и се извинявам от името на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Много моля само гостите да са кратки. Господин Декстайн. Господин председател, искам да отговаря на някои от повдигнатите въпроси. На първо за толерантност и дискриминация искам да ви напомня, че в СССР, преди да се разпадне, страната беше атеистична и беше съществена съществуваше а, антирелигиозно настроение, което нямаше нищо общо с дискриминация. Дали си християнин, дали си а, еврей, на, а, това дискриминация ли е? Не, това означава не, нетолерантност. И мога да ви дам още много други примери. Задължение на правителствата е да елиминират нетолерантността не само сама по себе си, но и до толкова, доколкото са а, засегнати самите граждани и поне най-малкото е да вземе някои предпазни мерки. Що се отнася до преподаването? Аз не казах, че трябва да се преподава а, толерантност, но да се опитаме да, да се опитате да запознаете учениците с а, нещо, което поначало, на което гледат като чуждо, непознато. Тоест, говорим за многообразие. Не всички са еднакви, не всички изглеждат физически еднакво и не всички говорят по един и същ начин, имат една и съща религия или каквото щете друго. А що си от нас за това да се преследват хора за казаното. Аз съм удивен. Всеки договор за човешките права изрично постановява, че хората не, че не е позволено да се, да се подстрекава насилие. И ми позволете да кажа, че в Руанда Международният наказателен съд осъди хора денос, геносид само за речите, които са произнесли по радиото. Някой, което не знае това, днеска живее в един съвсем друг свят. Така че не говорим, не става дума за академични становища, говорим за нещо изключително важно в контекста на света, в който живеем, на реалността. Не използвах термина индоктриниране, точно обратното – Цялата цел на образованието е да се избягва индоктринирането, за да се покаже, че съществуват различни възгледи, да покажем, че имаме правото да сме различни. А, всеки, който а, смята, че трябва да сме еднакви, а, живее в един свят от преди Втората световна война. Благодаря, господин Инстайн. Моля да, да се насочите към приключване, казва председателя. Смятам, че законодателство е необходимо и не по-малко необходимо и съм съгласен с чувствата изразени тук, че ни трябват известни санкции. Трябва да има публичен дебат, който да бъде прозрачен и хората да знаят какъв е залога и какви са възможните решения. А те не са непременно това, което аз предлагам. Просто трябва да има решения. Благодаря. Господин Бил. Искате ли да добавите нещо? Не. Добре. Що ме така, благодарим за вашето присъствие тук и за това, че приехте нашата покана да пред... предложите вашия казус за насърчаване на толерантността, което според мен, както казах, е изключително важно в днешния час, като имаме предвид състоянието на Европейския съюз. Сега съседание на координаторите. Точно на време сме, казва председателя и онези, които нямат право да участват в заседанието на координаторите, моля да напуснат залата. И координаторите да останат.